Ще гласуваме в 11.30 в четвъртък. И сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. А тя е междинният доклад на госпожа Данута Хюбнер за финансовата помощ за държави членки, чиято парична единица не е еврото. Първо ще дам думата на докладчика госпожа Хюбнер. Имате 4 минути, госпожа. Благодаря, господин председателю. Съсредоточаването върху кризата в, в европейската зона привлече нашето внимание и това е съвсем естествено, но с напредъка в реформите не бива да забравяме да останем единни и да съхраним целостта на единния пазар. Като имаме това предвид, преразглеждането на а, платежния баланс би трябвало също така да привлече и държавите, които не са в еврозоната, по отношение на а, помощи в областта на макроекономиката. Трябва да се направи оценка в това отношение и държавите, които не са в еврозоната, да получат достъп до кредитните линии, за да могат да преодолеят потенциалните трудности, преди те да се превърнат в същинска заплаха за финансовата стабилност, което кризата ни доказа, че може и да стане. Така че не се предвиждат допълнителни а, права а, за страните, които не са въвели еврото. Те пред, предвиждат се и мерки за надзор, след като бъде предоставена помощ. Преразглеждането всъщност така се основава на анализ за устойчивостта реалистични прогнози, прозрачност са другите изисквания, които биха насърчили диалога между институциите, що се отнася до помощта. Изискванията, които са спомената и които ще трябва да бъдат съблюдавани, са част от пакета с две законодателни мерки, които уреждат въпроса с помощите и съответно са неделима част от усилията за хармонизиране на единния пазар. Ние трябва да е, имаме е, засилени е, мерки по линия на това предложение за оказване на помощи. Всички държави трябва да бъдат третирани равнопоставено това може да стане благодарение на единния надзорен механизъм и съответно трябва да бъдат съблюдавани и проистичащите от това права и задължения. Трябва да има финансови мерки, които да предотвратят нарушенията и да се е, избегне необходимостта от рекапитализация на банковия сектор. В момента, в който е, единният механизъм за надзор влезе в е, сила, е, предложението в контекста на преработеното е, предложение предвижда е, използване на косвени инструменти за рефинансиране правителствата на тези държави, които не са въвели еврото, ще могат да имат достъп до кредити, за да рекапитализират своите финансови институции. Механизма за стабилизиране, е, който всъщност е, дублира предложението за е, страните извън еврозоната, ще осигури способност и капацитет за кредитиране в дългосрочен а, план, ако се наложи преработване а, на договора, то тогава държавите ще могат да допренесат за рекапитализацията и да освоят средствата по механизма, като извлекат съответните ползи. Преработването на това предложение за страните извън еврозоната предвижда помощ чрез по-голяма хармонизация на реформите в Европейския съюз, които в крайна сметка ще са полезни за еврото, за страните извън еврозоната и ще бъдат в интерес и на единния пазар. Благодаря. Сега искам да поканя господин Оли Рен. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа депутати. Най-напред Искам да ви благодаря за бързата, бързият начин, по който разгледахте това важно законодателно предложение. Искам да благодаря членовете на комисията ИКОН и докладчика госпожа Данута Хюбнер, както и докладчиците в сянка от политическите групи за тяхното участие в работата през последните седмици и месеци. Постигнато е политическо споразумение а, за пакета от, от две мерки, така наречения пакет. И сега са необходими по-нататъчни стъпки за укрепване на стъп, механизмът за стабилност. За да избегнем а, прекаленото съсредоточаване върху а, еврозоната, а, комисията направи ново предложение, което преразглежда съществуващият предложение за механизъм за платежният баланс. Съществуващия регламент за платежният баланс – не се съобразява с развитието. А той беше създаден за еврозоната. А по-нататък регламента не взима предвид неодавнишните реформи на економическото управление, които целят укрепването на економическото управление, по-специално пакетът от две мерки. И, като се има предвид всичко това, новото предложение на комисията а, се опира на съществуващите законодателни а, изисквания, но предлага финансови механизми, които въжат за страните, чиято валута не е еврото. Тоест, опитваме се да укрепим условията за отпускане на кредитни линии и да се създадат еднакви условия за страните в и извън еврозоната. Дами и господа, необходимо е този въпрос да бъде предвижен колкото може по-бързо, тъй като кризата не засяга само еврозоната. Подобни инструменти за финансова помощ трябва да бъдат предвидени в законодателството и за страни, чиято валута не е еврото. И то трябва да стане колкото може по-бързо. Защото страните извън еврозоната не трябва а, да се борят а, с кризата сами и затова е необходимо много бързи законодателни, много бързи законодателни а, мерки. Вашата бърза реакция ще бъде много високо оценена. Благодаря. Благодаря. А сега от името на политическите групи, първо е, от името на НП, давам думата на Маркус Фербер. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Първо искам да благодаря на госпожа Хюбнер, която е подготвила чудесен доклад, поставяйки пръста право в раната – защото наистина не можем да приемаме строги регулации на пазарите, а Европейският парламент да остава изолиран от законодателстването. Знам, че това е а, междинен доклад и много съжалявам, че от срещната страна мълчи. Резолюцията е насочена не към комисията, а към съвета. Доколкото чувам, все пак съветът е готов да ни изслуша. От името на германците в ЕНП трябва да кажа, че има някои моменти, по които имаме резерви, например за рекапитализацията на банките, която е прекалено разширена. Въпросът за изменението на договора за финансовия надзор – както и за трансферирането на неосвоени средства от е, механизма за стабилност, който изтича. Питаме се дали трябва да смесваме държавите, които имат като валута еврото и такива, които я нямат. Но общо взето докладът е балансиран. ЕНП ще го подкрепи, като колегите от ХДС, ХСС ще се въздържат. Господин Куташ от името на социалисти. Благодаря, господин председателю, господин комисар и колеги. Позволете да благодаря на госпожа Хюбнер за прекрасния доклад. И тя бе готова да включи и нашите предложения в компромисните изменения. Предложения регламент за този механизъм за финансово подпомагане на държавите членки извън еврозоната би гарантирал равнопоставеност в момент, в който економическата криза засяга всички държави членки, увеличават дефицитите а, и разстройва платежния баланс. Държавите в еврозоната, които разполагат с този механизъм за стабилизация, 500 милиарда евро са предвидени по него, остават 50 милиарда за другите държави. От 12 на 50 беше увеличена сумата, но така или иначе тази сума е несравнимо по-малка от сумите на разположение на страните от еврозона. Така или иначе комисията смята да включи същите условия за отпускане на а, заеме, като тези, които трябва да бъдат съблюдавани от държавите в еврозоната. Така че аз подкрепям идеята за инструментите за рекапитализация на държавите извън еврозоната. Тези държави се нуждаят от механизъм за фис... по защита на фиска нещо, което би трябвало да позволи директна рекапитализация, за да не се губи конкурентоспособността им. Благодаря. Либералите и демократите имат благодаря, господин председател. Благодаря на Данута Хюбнер за този доклад, който е резултат от отлично свършена работа. Тя наистина се опита да включи всички ни в изготвянето му. Във времена на економическа криза е много важно Европейският съюз да остане а, съхранен в цялостния си вид. За мен това е най-важното. Оли Рен каза същото. Страните, които обаче не са засегнати от кризата, също трябва да бъдат взети предвид. Както видяхме, има съвсем различни инструменти, предвидени за еврозоната. Може би това е резултат от принуда, но най-вероятно те трябва да се адаптират, за да могат да се прилагат и в страни извън еврозоната. Може да се отиде и още по-далеч. Разбира се, че се вслушвам и в думите на господин Фербер, защото той говори неща, които се чуват и в моята политическа група. Затова дори и да отворим вратата и да пуснем в действие нови инструменти, не бива да го правим през някаква задна врата. Ние от своя страна доста дълго дебатирахме и формулирахме предложение за изменение, с което Данута Хюбнер е запозната. Това е в параграф 7. Допълнението от нас е при условие, че участието в механизма за стабилност и механизма за банков надзор е постоянно. Това беше компромиса, благодарение на който ще подкрепим. Господин Циле. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към благодарностите, отправени към госпожа Хюбнер. Този доклад представлява опит, е, оценка на опита да се подкрепят страни извън еврозоната с инструменти като, например, е, предпазни кредитни линии и така нататък. Е, тези страни сега могат да се присъединят към страните членки на Европейския механизъм за стабилност. Макар, че има някои юридически пречки за това. Десетте милиарда от е, инструмента за финансова стабилност представляват мярка, която се оценява като противоречива от страните донори. говори се, твърди се, че страните извън еврозоната трябва да могат да се присъединят и към механизма за банков надзор. В крайна сметка нашата политическа група ще гласува по съвест. Аз ще подкрепя доклада, но някои колеги ще бъдат против него. Във всеки случай се надявам доклада да не се отхвърли κύριε πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι για δύο βασικούς λόγους η ομάδα μου δεν θα υποστηρίξει την έκθεση της κυρίας Моята група няма да подкрепи доклада на госпожа Хюбнер по две причини. Първо, защото това представлява опит от страна на комисията за да промени правилата за, а, а, за платежния баланс. По време на този процес парламентът не е имал възможност да влияе върху решенията по същество или да внесе изменения. Самия докладчик признава това. Значи в случая нашата роля е чисто символична. Нищо по същество. И затова, колеги, въпросът е, опира до това как се взимат тези решения от комисията, как се предлагат законодателни промени и как те се одобряват или не от Европейският парламент. Второ, предложението на комисията, както и доклада, сочат, че тези механизми за подкрепа е необходимо да осигурят еднакво третиране на страни в и извън еврозоната. Според нас обаче това е довод, е, който цели да скрие истината, защото всъщност това, което комисията прави, се опитва да използва неолибералната система, за да влияе върху развитието на страни извън еврозоната. Видяхме какво стана с страни в зоната, като Португалия, Гърция и прочие. Е, е, е, за нас е необходимо друг вид равенство, който ще осигури повече работни места и по-малко економии. Сега госпожа Галпер Пелс. Благодаря. Искам да поздравя Данута Хюбнер за този чудесен доклад става въпрос за страните от еврозоната и страните извън нея. Това са две групи страни, които бяха обхванати от кризата по различен начин. Но това разделение на две групи поставя под въпрос възможността да се провежда общата економическа политика. С други думи, трябва да се преодолее пропаста между тези две групи държави. Именно това е целта на доклада, респективно упростяването на инструмента за подобряване на платежния баланс. Очевидно е, че за преодоляване на сегашните проблеми са необходими много фактори, като солидарност, устойчивост и прочие. Ясно е, че за да се преодолее кризата е необходима и дисциплина на платежния баланс. Разбира се, че е възможно тази, правилата за тази дисциплина да залегнат и в националните конституции. Трябва да се върви по посока на капитали, рекапитализация на дан, банките и извън еврозоната или възможността за такава, тъй като сме оптимисти в това отношение – смятаме, че може да се разчита на умерен напредък и в страните извън еврозоната. Естествено, че в един такъв кратък доклад не могат да се обхванат всички подробности, но в, в, в окончателния вариант на регламента те трябва да бъдат засегнати. Ние ще подкрепим доклада. Господин Табажди. Благодаря. Аз съм съвършенно съгласен с твърденията в доклада на госпожа Хюбнер за това, че и страните извън еврозоната, включително Унгария, трябва да получат закрила, каквато получават страните в еврозоната. Ако в Унгария, Чешката република или Полша, да речем, националните банки започнат да основават филиали в други държави членки, които са по-обхванати от кризата, те могат да фалират и да се наложи закрила. Освен това, искам да подчертая, че ако не се третират еднакво всички, всички държави членки, всички банкови сметки в Европа, би могло да се стигне до ситуация, в която Европейският съюз е заплашен да се разпадне на страни на еврозона и извън еврозона, което ще разпадне Европейския съюз. Една минута за господин Густавсон. Господин председателю, социалната система бива унищожавана от мерките за съкрещения. Хората изпадат в бедност, страдат, безработни са и са без бъдеще. Всичко това е поради ограничеността на тройката, които не виждат економиката в цялост, всъщност само са се вторачили в фиска. Много очакват промени, много искат хората да са по-важни от парите, но в Европейския съюз не веят нови ветрове. Ние дишаме застоял въздух. Има повторение на онова, което се случва в европейските страни и тази политика в еврозоната ще бъде изнесена и в другите държави членки. Ще има неолиберални мерки в началото, които приключват с пълен срив. Има Въпрос към вас от господин Шмидт. Ще отговорите ли? Господин Шмидт има въпрос с синя карта. Благодаря, господин председателю. Искам да попитам господин Густавсон. Къде в доклада на госпожа е, Хюбнер е, открива такива позования на болки в стомаха или нещо подобно? Вие сте се опитали да общите по този начин текста, но мисля, че съвсем сте се объркали. В доклада става дума за кризата, за хората, за страните, които не могат да се справят с кризата, за това, че всички са изправени пред едни и същи условия и за това трябва да се справим. Къде според вас се говори за такива сривове в доклада? Ами къде е бил господин Шмидт през изминалите пет години, когато бяха въведени всички тези съкръщения? Ако вземем макрофинансовите мерки, които ще се прилагат спрямо всички, ще има еднакви правила и за новите държави членки, е, дали те ще са е, различни от това, което се случва в еврозоната? Да, ще има справедливост, но мерките за строга дисциплина ще са едни и същи. Ще има съкръщения на пенсиите, заплатите и различните сектори. Благодаря. Следващия докладчик. Госпожа Клева Кекуш. Благодаря, господин председател. А тук се предлагат няколко бяха въведени, направи, създадени няколко нови инструмента за финансова помощ на страните в еврозоната. Специалният механизъм за предпазване и също така е, механизма за стабилност, това е, целта им беше да помогнат на еврото. А сега става дума за меха... финансови механизми, които могат да предотвратят разпространяването на, на заразата. Така нареченият механизъм за платежния баланс ще помогне на страните извън еврозоната. Напредъкът, постигнат с пакетът от две мерки, и, и е, новите, други нови мерки трябва да бъдат консолидирани с приемането на нов инструмент за финансова помощ на страните, чиято валута не е еврото. Затова а, приветствам това, че се говори за анализ разходи, ползи и за това, че страните извън еврозоната трябва да имат а, достатъчно а, солидни мерки за контрол на публичните финанси и да предвидят съответните бюджетни мерки. Сега на две минути за господин Столоян. Благодаря, господин председател. Моята страна, Румъния, потърси финансова помощ от е, ЕСЕ в много труден момент от кризата и бих искал да изразя своята благодарност към всички държави членки и европейските институции за оказаната помощ. Но, когато има трудности, държавите извън еврозоната сега имат усещането, че нямат същия достъп до редица финансови инструменти, какъвто достъп имат страните от еврозоната. Следователно, напълно подкрепям предложението на госпожа Хубнер, нашия докладчик, за повдигане на този въпрос в доклада по-конкретно подкрепям предложението за създаване на специален а, финансов инструмент за рекапитализация на банките. Подобен инструмент трябва да има и особени изисквания за финансовата и економическата политика. Благодаря. Думата има господин Оди. Благодаря, господин председател, господин комисар ще се присъединя към комплиментите, отправени към нашата колега. И да благодаря и вас, и на нея, вас, и на нея за работата, която вършите за стабилността а, на Европа. А, механизъм а, за а, финансова помощ а, на а, страните, а, чиято парична единица не е еврото. Това отговаря на член 43 от договора. Става дума само за, 50 милиарда, но необходимо е, разбира се, да се учреди съответният надзор. Всичко това се вписва в европейския семестър. Имам три въпроса. Първо, за страните от европейската зона има международен договор, а това е Европейският механизъм за стабилност. Вие споменахте всички механизми, които оправдават това предложение, но това, което споменахте, е, са изчезващи механизми, като Европейският фонд за финансова стабилност и така нататък. Те вече няма да съществуват. Това ми, е първия ми въпрос. Второ, как да свържем договорът за стабилност с мерките за економическо управление? защото има страни извън еврозоната, които а, а, имат свободен избор как да се отнасят към а, еврозоната. И така, как, след това, как ще принудите страните а, да приемат съответни механизми за надзор, за които става дума? Благодаря. А сега господин Балчевис. Балчитис. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за прегледа на действащия регламент, което е нещо съвсем навременно. Нужни са по-големи гаранции за финансовите системи на държавите, тъй като економическите условия са трудни, но когато говорим за банковия сектор и рекапитализацията, трябва да има приемственост и равнопоставеност. Трябва да говорим открито за начина по който работят банките. Тяхната роля е изключително важна на фона на кризата. Всички финансови документи трябва да включват и по-широката отговорност, която носят управителите на банките. Следователно, ако ние искаме да разрешим проблема с фалитите на банките, то тогава трябва да има макроекономически индикатори, което означава, че държавите членки и да данакоплаците ще трябва да покрият направените разходи и се надявам, че новото предложение на комисията ще предвиди по-тежка отговорност за банките. Сега преминаваме към спонтанни изказвания от залата. Имаме пет заявки за това. Първо думата има господин Миколашек. Една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, глобалната економическа криза засегна всички страни членки на Европейския съюз. Днес си, е- все още не можем да преодолеем кризата и е, не трябва да правим разлика между страни в, и извън еврозоната. Всички сме в един кюб. А, и затова са ни необходими мерки. Не трябва да се е, приемат мерки, които могат да доведат до по-големи още по-големи економически дисбаланси. Говорим за банков съюз, което ще бъде важен бъдещ инструмент за справяне с подобни сложни финансови проблеми, като сегашния. Много важно е членовете на този банков съюз да разполагат с достатъчно средства за запазване на валутната стабилност. За да бъде този, този съюз от полза за целият Европейския съюз, много важно е да се отделят на страни средства в случай на криза и те да бъдат на разположение на всички. Господин Банки. Благодаря. Унгария не е част от еврозоната, но нашата стабилност е по-добра от тази на някои други европейски държави. Бюджетният дефицит в Унгария през последните три години остана под 3%. Говоря за годините от 2010 година насам, когато и държавният дълг намаля значително. Освен Унгария, само 4 са държавите членки, които успяха да постигнат това. Унгария не поиска помощ, макар че през 2010 година се намирахме в много по-трудно положение от Гърция. Управлението на кризата, което, с което се справи унгарското правителство, може да послужи за пример на много държави. За нас обаче е важно а, държавите извън еврозоната да могат да получават помощ. Господин Пашка. Благодаря за думата, господин председател, господин комисар. Естествено е страните извън еврозоната да имат нужда да рекапитализират банките. И всъщност Европейския механизъм за стабилизиране бе предвиден да помогне на страните в еврозаната. Няма причина да не помогне и на другите. Докладът на госпожа Хубнер дава описание на два варианта за е, решаване на рекапитализацията на банките в страните извън еврозоната. От гледна точка на правната сигурност, мисля, че е по-добре да се приеме альтернативата, която предвижда промяна на договора за създаване на а, е, този механизъм, за да могат държавите членки да гарантират наличие на механизъм за рекапитализация. Другата възможност, която е спомената, а именно чрез кредитиране за рекапитализацията, само би а, затвърдил разликите между страните в еврозоната и извън не. Госпожа Басеско има думата. Предлагането на сегашният регламент ще позволи на страните, чиято валута не е еврото, да имат инструменти на разположение подобни на членовете на еврозоната. Моята страна беше една от първите, която се получи финансова помощ от Европейския съюз. Чрез тази помощ Румъния успя да стабилизира публичните си финанси и да започне поредица от важни реформи политически, въпреки че политическата цена бе висока, ние успяхме да намалим бюджетния, бюджетния дефицит и да контролираме публичния дълг. В момента обаче съществува опасност някои части от нашето споразумение с Европейската комисия и МВФ да не се изпълнят от сегашното социалистическо правителство. Това би застрашило всички усилия за стабилизиране, положени от предишните правителства. Господин Люхан. Благодаря, господин председателю необичайната кризисна ситуация доста навреди на нашите економики. Дефицитите скочиха, безработицата скочи в много държави членки в и извън еврозоната. В много държави членки, в които еврото не е валута, а, смятам, че а, се нуждаят от това, онези, които се включат в единия механизъм за надзор, да бъдат и част от Европейския механизъм за стабилизиране и инструмента за рекапитализация на банките. Повечето от въпросните страни са затруднени да достигнат до инструментите на общността и следователно засилването на помощта, на финансовата помощ, би спомогнал за повишаване на административния капацитет на тези страни и освояването на средствата от Европейския съюз. Благодаря финансовата криза се отрази на бюджетите на държавите членки, което от своя страна доведе и до увеличаване на средствата за помощта до 50 милиарда. Доста големи суми са предвидени за страните, които са затруднени, включително и моята страна и Румъния, но така или иначе има проблеми с използването на този механизъм защото страните извън еврозоната нямат достъп до същите финансови инструменти, както страните в еврозоната. Ние трябва да осигурим равнопоставеност на всичките страни. И механизмите, които са прияти напоследък, осложняват е, положението. А, имам предвид а, платежния баланс и това предложение на съвета за регламент би могъл да облегчи положението на въпросните страни и достъп до средства. Поздравявам госпожа Хубнер за един отличен доклад. Приключваме дебата и сега ще дам думата на комисаря Оли Рен. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, нека най-напред благодаря за съдържателният дебат по този важен въпрос за Европейския съюз. Важен за целия Европейски съюз от все сърце подкрепям усилията на госпожа Хюбнер да помогне за укрепване и запазване на единството на Европейския съюз. Все още не знаем какви ще бъдат, как ще погледнат членовете на съвета към този въпрос. По този въпрос преговорите не са започнали. Позицията на Европейският парламент е, следователно е добре дошла, когато е, става дума за предстоящите преговори с съвета. Може би тя ще помогне, е, ще насърчи съвета час по-скоро да започне обсъждането на този въпрос. Искам също така да благодаря на господин Столоян и господин Орин за това, че се позоваха на опитът на Румъния и положителното въздействие на помощта, оказаната и помощ за стабилизиране на платежният баланс и възстановяване на финансовата система. През последните години също Унгария и Латвия получиха подобна помощ. Опитът на Латвия е особено показателен. Когато кризата дойде, от а, другата брак на Атлантика, тя много силно засегна Латвия, но с а, помощта на Европейския съюз, а, а, с помощта на а, скандинавските страни и Международният валутен фонд, а, страната преодоля трудностите. А сега страната провежда много смела а, и трудна програма за економически реформи и фискална фискални корекции. А сега економиката на страната расте, расте и заетостта в Латвия. Не казвам, че няма да има и по-нататъчни трудности. Такива трудности сигурно ще има. Но в момента ясно е, че Латвия е преодоляла най-трудното с помощта на Европейския съюз. Днес Латвия е сериозен кандидат да се, да се присъедини към еврозоната след Естония. Тя ще бъде следващата балтийска страна, която ще го стори. Колкото до правните основания, не. нещо, което господин Чонт, не спомена, чута спомена, става дума за 352 член от договора, на него се опираме на господин Оди, неговия въпрос е много уместен, ще, ще кажа следното. А, служителите на комисията ще ви дадат по-конкретни и подробни отговори на въпросите, които повдигнахте. На господин Густавсон ще кажа следното. Казвам го на шведски господин Густавсън и господин Шмидт ми говориха на шведски. Затова и аз така ще им отговоря. Солидарността, която осигуряваме в рамките на Европейския съюз чрез този механизъм, ще даде възможност за оказване на помощ на по-слабите страни извън еврозоната. а пък економическата стабилност от своя страна ще доведе до по-висока заетост и растеж. Това е целта на а, упражнението. Благодаря, господин комисар. Е, сега госпожа Хюбнер, като докладчик имате думата за две минути. Ще бъда изключително кратка. Ще говоря по двата коментара на колегата Фербер от НФП, що се отнася до притеснението му за рекапитализацията на банките и достъпа на държавите извън еврозоната до възможности за рекапитализация, до фонда за това. Трябва да ви кажа, че този парламент неотдавна одобри механизма за включване на страните извън еврозоната в единния механизъм за надзор и всички, които са там могат да бъдат изправени пред ситуация, в който надзорника да отправи препоръки или пък да наложи изискване, което да доведе до рекапитализация на банките. Така че нашата отговорност трябва да се простира извън механизма за един надзор и да има достъп до рекапитализация чрез заеми. И вторият въпрос, който споменахме, бе за трансфера от фонда за стабилизиране, който фонд скоро ще приключи своята работа, тъй като ще влезе в сила механизма за стабилизиране. Ще стане всъщност един трансфер на капацитета за е, финансиране по-скоро. Така че е, исках това да поясня. През изминалите няколко месеца обсъждах този доклад с много колеги, с докладчиците Сянка. Изключително е, полезен бе този дебат днес. Благодаря ви за него. Благодаря, казва председателя. С това приключихме дебата. Гласуването ще бъде утре в 11.30 часа. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. А, именно устен въпрос към комисията за регионална държавна помощ.